Колеги, моля, заемете места. Please, could all colleagues take seat? Моля, колеги, заемете места. Good morning. I would like first to... Добър ден. Нека първо да приемем дневния ред. Няма забележки. Добре, значи считаме го за прият. И така, можем да продължим с точки 2, 3 и 4 от дневния ред, които, както знаете, са избор на втори, трети и четвърти заместник-председател. Радвам се, че сега можем да работим по тези точки, за да запълним състава на бюрото и да го направим напълно функциониращо за нашите а, институционни задължения и отговорности. Няма да припомням причината, поради която а, прекратихме избора на бюрото. Новото правило не беше наистина добре направено в а, а, политическите споразумения между групите и не бяхме в а, а, състояние да изберем членовете на бюрото тогава, смятам, че сега вече можем. Нека да пристъпим към този избор. Нека да посоча заместниците, които заместват членовете. От НП, ОНП не знам информация. Тибор Санинг замества. Чувате имената. Ким Старбати replacing Бент Луке for the ALDE, Lieve Viernik replacing Cora van Neuwenhuizen. I don't have other Няма, доколкото знам, няма други заместници. А сега дали имаме кворум? Да. Имаме кворум за гласуване. Малко съм объркан. А, трябва да избегнем да имаме правни проблеми. Аз разбирам така правилата. Заместниците трябва да са заместници от ЕКОНТ. А, да или не? Или трябва да бъдат просто който и да било член от парламента? Не съм много сигурен как точно трябва да процедираме. Председателят, знаете, за гласуването има такава възможност. И се предоставя възможност за заместване не само от ЕКОМ. Тези, които са тук, не попадат в случая, който вие говорите, но Доколкото аз прочетах правилата, те са а, заместници от ЕКОМ. И сега, след като проверихме кворума, ще призова за номинации за а, първо за позицията на втори заместник председател. Имате ли а, предложение? Перванш Берес. Благодаря. Искам да предложа кандидатурата на Питър Симин. Благодаря. Вече имаме една а, номинация. Кандидата съгласен ли е да бъде номиниран? Да. Знам, че той е а, пълноправен член на комисията ЕКОН така, и е попълнил декларацията за финансовите интереси, така че нека да го изберем с а, пляскане, с ръкопляскане. Поздравление! Заповядайте тук. Now we proceed. Uh, Сега избор на трети заместник председател. Има ли предложения, кандидатури? Please. Моля. искам да предложа Кейт Уиндън. Кандидатът съгласен ли? Знам, че тя е пълноправен член на комисията ЕКОН. Попълнила е декларацията за финансовите интереси. Така че смятам, че можем да я изберем с ръкопляскане. Congratulations. Поздравление, Кей. И сега заповядайте тук на подиума. call... И сега нека да изберем четвърти заместник председател. Кандидатури Борхер. От името на НП, господин председател, искам да предложа колегата Лудек Нимайер. Благодаря. Кандидата съгласен ли е? Знам, че той е пълноправен член на комисията ЕКОН и е попълнил а, фин... декларацията за финансовите интереси. Така че поздравления! Excellent. Чудесно. А сега вече бюрото е в пълен състав и можем да стигнем до точка 5. Съобщение на председателя. Малко информация за настоящия трилог. Трети трилог с секуритизацията. О, на вторник се проведе той, на 7 март. Беше направен голям напредък по капиталните пазари, както и ограничените транзакции а, изчислението на излагането на риска при секюритизация и признаването на ограниченията а, при а, вземане на заеми. А, също разгледа се а, позицията, свързана с трансферите. И имаше разлики, различия в становищата относно процеса на сертификация спрямо трети страни и е, надзора на STS секюритизацията имаш, въпреки различията, с законодателите се съгласиха по един метод, а именно да продължат с един пакет, който да осигури стабилност на пазара на капиталите. И всички искаха да се постигне решение за едно, една база данни на капиталовите пазари и а, да се направи регулаторната рамка приложима за подобна база данни. Това е необходимо, но отново се споразумяхме по метода. И трябва да благодарим на комисията за градивният принос а, при нашите преговори. И накрая политическото ниво валидира част от техническата работа по двата, двете досиета. Другият Относно трилога на 27 февруари, там се говореше за ЕФРАК, беше постигнато споразумение. Няколко парламентарни изменения бяха приети от отделните страни в трилога. Тези изменения налагат допълнителни задължения за докладване на комисията относно финансовите изисквания по ЕФРАК и по POB. Поздравление на господин Столоян и ще има разглеждане на постиженията на 22 март в комисията. И сега точка 6 еквивалентност на трети държави размяна на мнения с Европейската комисия и европейските надзорни органи. Сега искам да приветствам Оливор Герсан, генерален директор на дирекция ПИСМА и също и представителите на ЕСАС, Андрея Рира и Стивен Мейджер и господин Бачея. Смятам, че дискусията е много навременна. И беше, наистина темата е в центъра на а, вниманието в настоящите преговори с, за Брексит. Много сложен въпрос и се радвам, че ще имаме възможност да обменим становища по а, тази тема с толкова важни а, гости. А, доколкото знам, едно, едно комюнике е комисията по тази тема. И сега, нека да започнем с господин Керсан. Давам ви думата за 5 минути. Моля. Uh, good morning, uh, honorable members of the European Parliament, and thank you for this opportunity to discuss. Да обсъждаме регулаторните режими на еквивалентно с трети страни. Аз мисля, че наистина дискусията е много своевременна, тъй като на 27 февруари комисията излезе с а, така вече един работен документ, а вие сте обсъдили тази тема и с комисара Домбровски. Какво значи еквивалентност? режимите, прилагани в трети страни, винаги са били част от подготовката, кое и въпросите, е, по които работиме, подготвяйки законодателство, винаги сме се питали необходими ли са еквивалентни разпоредби е, в е, съответните законодателни документи и ако решиме, че да, работиме обикновено с е, Европейският парламент. Финансовите пазари не са само европейски пазари, защото са глобални, така че чуждите оператори трябва да спазват съответните международни стандарти, особено тези, които през, бяха прияти в рамките на Г20. Еквивалентността на, е, в европейското законодателство има пруденциални цели ние искаме да избегнем ненужният риск на, в рамките на нашата финансова система и да се избегнат, е, да се избегне необходимостта от е, арбитраж или от е, заобикаляне на правилата. Този, който не прилага правилата, може да създаде допълнителен риск за финансовата стабилност на европейските пазари. И в някои ситуации еквивалентността или липсата на еквивалентност може да бъде много опасно и за това трябва да бъде избегната благодарение на еквивалентни а, е, разпоредби. Въпрос. Цел, целта, целта е а, при а, е, търсене на еквивалентността е да можем да постигнем същите правила, като същите резултати, като тези, при които се прилагат европейските правила. По принцип, режимите за еквивалентност на а, трети страни са построени на различни модели и имат и различни цели. По целите не, не винаги са а, еднакви, параметрите са не, не винаги са еднакви, не винаги са еднакви и техническите данни, които са вкарани от съответните надзорни органи. Тоест, тъй като ние не разполагаме с един законодателен акт за регулиране на европейските финансови пазари, е необходимо, разглеждайки еквивалентността, да я разглеждаме за всеки отделен случай. До сега разполагахме с необходимата гъвкавост и е, в е, документа, който неодавна публикувахме, е, стана ясно, че тази а, а, гъвкавост ни е, ни е позволила наистина да постигнем добри а, резултати, защото в, а, в крайна сметка а, устойчивостта на а, а, на, реж, на режима не може да се проверява по един и същи начин, когато става дума за, примерно, за дърводобив или когато става дума за е, пруденциални правила. Е, но трябва да правиме разлика между юрисдикции, които имат голямо влияние и които имат малко влияние. Тези, които имат малко влияние, по принцип са малко свързани с нашите финансови пазари и имат не големи последици за развитието и функционирането на пазарите, за разлика от така наречените много юрисдикции, които се отразяват на функционирането на пазарите. Първата реакция на нашия документ доказа, че основното е пропорционалността. Пропорционалността е, е в вкарана в един модел, който може да се прилага при различните сравнения. Нека да ви кажа какви са нашите цели сега. Документа има за цел да направи един фактуален преглед на състоянието на пазарите и връзки и възможността да се работи с финансови с пазари на трети страни, които, чието правила да не накърняват а, нашите пазари. но а, в доклада се казва, че трябва да продължиме работа за намиране на по-голяма еквивалентност, е, да има повече пропорционалност, е, основана на е, анализ на критериите за оценка на риска и, и същевременно да имаме възможност за ясен и е, прозрачен анализ на регулаторните рамки и е, документа всъщност не включва нови предложения. Вместо това обаче изясни, пояснява и изяснява какво не трябва да се прави от страна на комисията в процеса на взимане на решения и че оценката на риска и приложимите критерии не винаги се разбират добре от операторите на пазара. Също така бих искал да подчертая въпроса, свързан с времерия график – този е, доклад е, трябваше да бъде публикуван миналата година в цялостният е, пакет, свързан с регулиране на финансовите пазари, но се оказа, че анализа на регулаторните режими на трети страни изиска повече време, особено в светлината на законодателството, което ние приехме след кризата на, на, на, на, на основата на а, извършената работа в течение на годината ще предложим и някои промени. Ако Комисията ще е, продължи да работи по тези въпроси. Очакваме вашите предложения, е, препоръки и въпроси. Благодаря на Оливия Кърсан. Сега давам думата на господин Енри. Е, Благодаря, господин председател. Оливия вече описа настоящия доклад при еквивалентността с трети държави, каква е рамката. А, тук не става въпрос точно за проверка на транспонирането на европейските закони в другите държави, а по-скоро да съпоставим а, основните принципи и а, как да осъществяваме надзор. И както каза и Оливие, има наистина голяма степен на гъвкавост а, в самия процес в банкирането оценката при еквивалента на трети държави засяга ниският рисков процент тук има различни разпоредби, които позволяват на европейските институции да използват такъв нисък процент риск а, при излагане на риск в а, трети държави, например инвестиционни фондове и други, ако регулаторната надзорна рамка на тези държави се счита за еквивалентна. Разбира се, това се базира на капиталовите изисквания и така нататък, които са описани за европейските институции. Второ, поверителност. Това е оценката да се поканят, примерно, надзорните органи на трети държави да участват в подобни съвместни колегиуми на надзорни органи на европейските държави. Това се базира най-вече на режима на професионалната тайна при надзорните цели. И също се прави една оценка за евентуално сътрудничество между надзорни органи и обмен на информация. Трето, консолидирания надзор а, всъщност се базира на това европейските органи да не въвеждат такава, такъв надзор за трети държави на европейско ниво. Това въжи а, когато рамката за надзор на трети държави се счита за еквивалентна на тази в европейските държави. За да не, това се прави, за да се избегне дублиране в изискванията и да се позволи опростяване. Оценката на еквивалентността, както каза и комисията, при европейските надзорни органи допринася, както и Европейската банка, за а, осъществяването на такава оценка. Ние се средоточихме най-вече върху разпоредбите за ниските нива на риска, както и а, поверителността. Там оценихме 8 държави по риска и 34 органа а, от различни държави за поверителност. А, процесът е, е прозрачен и много директен. Третите държави, които са оценени от е, Европейската банка за развитие, могат да изразят е, а, желание да бъдат оценени или а, е, при някакъв конкретен случай, съответно ние искаме съответната информация за тяхната регулаторна надзорна рамка и също им даваме резултатите от оценката. Оценката е едностранна и от страна на Европейския съюз – както като приемането, така и последващите действия. При достъпа до единният пазар, много институции от трети държави могат да поискат участие, присъствие в една или повече държави членки, с коя, чрез което да предлагат услуги в целия Европейски съюз. А, с изключение на финансовата криза, а, тази оценка винаги е била много полезна и винаги сме можели да а, работим добре с трети държави по този начин. А, сега се видя наличие на едни а, ограничаващи мерки и а, смятам, че трябва все пак да продължим с достъпа до пазара, разбира се, с пруденциален надзор и а, трябва да видим а, как може да стане такъв достъп до пазара чрез междинна компания и а, чрез новите изисквания за директивата за капиталовите пазари ще се намали значително обхвата за еквивалентност при а, такъв съвместен надзор, който ще засегне несистемните институции на трети държави, които оперират с суми по-малки от 30 милиарда евро. Това може обаче да ограничи много банкирането на трети държави тук в Европейския съюз и техните операции. И може би трябва да помислим как да подсилим международните стандарти, както и да изградим резолюции и планиране за достъпа на такива големи чужди групи. И накрая, както Оливия каза, режима не е толкова в оценката, а по-скоро да се продължи надзора. Това е много ангажиращо от гледна точка на ресурсите занятие. И за това е хубаво да можем да абилитираме, така да се каже, ако е възможно, надзорните органи на третата държава. И трябва обаче да разберем много ясно а, какво точно това означава за тях. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много. Гаврио Бернандин. Добър ден, господин председател. Благодаря за възможността да участваме в този обмен на мнение за еквивалентът. Предвид между международната международните измерения на застрахователната дейност, комисията има за цел да запълни регулаторните празнини и също така да избегне препокриването на правилата. В застраховането не можем да говорим за един еквивалентна оценка. А, има три модела Първият е, е групова платежпособност, групов надзор и презастраховане. За това трябва да се правят е, е, оценка на еквивалентите за всеки една от тези, за всеки един модел. За да можем да вземем цялостно решение за еквивалентност, регулаторния режим на третата страна трябва да покрива критерии, които да са в съзвучие с а, разпоредбите на Solvency 2. И резултатите трябва да бъдат съпоставими с тези, които се постигат по силата на Solvency 2. Критериите са, са свързани с управление, надзорни правомощия, управление на, на ефективно управление на риска а, и а, капитални изисквания, свързани с риска, като се спазва, разбира се, принципа на пропорционалността. Оценката се извършва с подкрепата и помощта на съответните органи от третата страна. Първо се изпращат въпросници, правят се анализи на отговорите на въпросниците и също така практикуваме и посещения в третите страни, за да е, констатираме на място начина на функциониране на съответните регулаторни режими. Но тези качествени оценки изискват, е, са много трудоемки. Също времено обаче смятаме, че извършената работа е от голямо значение за режимите, като помага за хармонизиране на различните режими и прилагане на общи международни а, норми. До сега сме извършили три цялостни еквивалентни оценки и 12 оценки на така наречените празноти или пропуски а, по силата на а, Омнибус 2. И в сега искам да се спра на нещо важно. Необходимостта да се правят а, редовни прегледи на тези а, оценки, за, за да може да се вземат необходимите решения. Важно е да се извършва мониторинг на развитието на регулаторните рамки на третите страни, както и на различните подходи, които ние прилагаме в Европейския съюз. За това е необходимо да да имаме достъп до релевантна информация от самите трети страни. Ние сме готови да ви предоставим резултатите от техническите прегледи и оценки. И още веднъж повтарям, че са необходими допълнителни ресурси, за да можем да извършваме нашата работа както трябва давам думата на Стеван Благодаря. Благодаря, Роберто. Благодаря и на всички членове на комисията ЕКОН за организиране на това изслушване по важната тема. да, със сигурност ще се повторим с колегите, които казаха много интересни неща вече, но нека да започнем с обяснение защо е толкова важен този въпрос за еквивалентността. Първо, защото пазарите са глобални, а ние регулираме и, на, и наследим пазари, които са на регионално или местно ниво. Всичко е, всъщност е свързано с координацията, с а, а, надзора на риска в трансграничен план, така че да осигурим стабилност на европейския пазар, добра защита и да не бъде той силно накърнен от рисковете извън Европейския съюз. Сега трябва да, се, да, да разгледаме системата на еквивалентност, как а, функционира тя, като разгледаме и международната среда, тя се променя много и а, във връзка с това в момента имаме много повече опит а, с системата на еквивалентност от момента на прилагането на регулаторната рамка и а, финансовата криза. Искам да приветствам документа, който беше публикуван от Европейската комисия. Както беше казано вече, в този документ имаме не само една система от еквивалентности, а много такива. Или а, дребни, с дребни разлики в отделните елементи, а, някои ги наричат ангажименти и, и така нататък. А, така или иначе, ня... за някои държави те се наричат паспорт за държавата. Така или иначе, а, след оценката, ние разчитаме на съответната на съответния надзорен орган на държавата Домакин и това е един вид оценка възоснова на резултатите. И за това няма нужда от идентична правна база. Понякога има големи разлики в системите на законодателството. Например, при активите. Що се отнася до ЕСМ, Европейския надзорен орган, е, там имаме такива еквивалентни оценки, които са направени. Оливия говори за тях. А също а, поискахме а, подобни съвети за различни области и, получихме а, вече 26 държави, които са признати от ЕСМА и в а, а, рамките на финансовите директиви имаме също над 1000 споразумения с властите на трети държави. Андрея също каза, че процесът и системата са много ангажиращи от, от ресурси, от гледна точка на ресурси и смятам, че наистина трябва да продължим да насърчаваме а, системата навсякъде в глобалните отношения, също да се контролира риска, който може да бъде създаден от трети държави, участници на европейския пазар, и трябва да подсилим Европейския съюз като глобален световен център и отворен финансов пазар. Ние за тази цел трябва да се отворим към участници външни за Европейския съюз. Настоящата система си има своите плюсове и а, съм сигурен, че тези еквивалентности насърчават трети държави да а, се опитат да съгласуват правната си рамка с европейската и също по този начин ще се избегне дублиране на усилията и а, ще се базираме, ще имаме доверие на регулаторите от трети държави. Също смятам, че е дошъл момента да видим как да подобрим системата и какви са проблемите. Вече споменах, има много а, вариации. Ще бъде. А, това ще продължи така, разбира се то зависи от бизнес модела на пазарите, но а, въпросът е дали трябва да вземем предвид всички тези разлики в финансовите пазари и, и дали а, трябва да ги а, съгласуваме. Друго, за което вече говорих, се говори в документа на комисията, има една оценка, това ще бъде добре. Ще бъде добре да се продължи да се следи изискванията за еквивалентност, така както и комисията го изисква. И е, относно интензитета в отнемането на ресурси, да, предлагам за тези фирми от трети държави, които трябва да се регистрират в Европейския съюз и трябва да платят разходи за регистрацията, трябва да започнем от там първо да разглеждаме въпросния проблем. Но нека да се справим на други два основни проблема. Те бяха споменати в доклада от 2015 годишния ни доклад. Първо, фактът, че Европейския съюз прилага система, докато трети държави не. Това до някъде води до една специфична ситуация, която настройва предприятията на Европейския съюз приема предприятията на трети, трети държави и има несъответствие. Участниците на пазара на Европейския съюз трябва да се регистрират извън европейския. И друг въпрос, свързан с пропорционалността и размера на, трети, на пазара, на финансовия пазар на трети държави и съпоставката му с европейския имаме ли достатъчно гаранции, че регулаторите на трети държави ще решат проблема с риска на техните фирми в европейския пазар? Ние разчитаме на тях да решат този проблем и европейските регулатори имат малка възможност да съберат данни относно риска, на който са подложени те и ние нямаме е, нужните инструменти за надзор и правоприлагане в подобни ситуации. Нека да спра до тук. Очаквам а, да, с интерес да чуя становище на парламента по тази важна тема. Thank you very much uh, for your... Благодаря за вашите изказвани презентации, които са много интересна и много полезни, които и препотвърждават и успеха на режима, който прилагаме Включително вие а, е, така изтъкнахте някои проблеми, които изискват е, допълнително внимание, време, ресурси. И споменахте също така е, липсата на реципрочност и ограничените възможности европейските органи да могат да оценят последиците на чуждестранните режими върху европейските пазари и всъщност необходимостта да, да разчитат предимно на информацията подадена им от регулаторите на трети страни. Така, сега ще минем към въпросите. Ще първо ще дадем въпрос. Четири въпроса. Благодаря. Никой от нашите изказващи се тази сутрин не каза нито дума за Брексита и какво ще означава това за еквивалентността Така че моят въпрос е свързан с този проблем. С, с много от транз, транзакциите в евро се извършват на, на английските пазари. Какво ще бъде, какво ще стане с този вид транзакции? ще може ли да се упражнява необходимия надзор на тези е, транзакции, които са, се извършват в евро? Сега, разбира се, еквивалентната е, система може да бъде някакъв, е, някаква альтернатива, но тя ще даде ли достатъчно гаранции за възможността да се упражнява един макропруденциален надзор? Колкото до операторите на финансови услуги, може ли да подобрим еквивалентната система, така че тя да може да се прилага на а, пазари с различен облик? Е, така, извинявайте, аз казах четири въпроса. Перванш Берес. Аз искам отново... Искам да използвам отново думата Брексит в тази дискусия. Всъщност за това, което става в една среда, която е твърде много белязано от термина Брексит. Първо, въпроса за еквалитността, аз мисля, че трябва да се обвърже с субсидиарността. Всъщност, какво представлява еквивалентността и термин използван до сега. Този термин трябва да се е, реадаптира в светлината на Брексит и какво изражение ще намери това. Второ, в е, редица законодателни актове е, по време на преговорите ще се зададе въпроса за еквивалентността. Аз знам, че съществуващите режими всъщност действат поединично на отделни случаи, когато се въвеждат отделни правни актове. И сега ние трябва да имаме обаче един хоризонтален подход, за да можем да проследим как се поставя въпроса за еквивалентността, в частност с Обединеното кралство, защото в отношенията с него този въпрос ще възникне като един елемент е, от определящо значение преди да се е, навлезе към е, създаване на отделни правни актове. Е, в съобщението на комисията това много ясно е посочено. Аз обаче имам впечатлението, че това е, едва ли ще се случи и затова питам как могат да бъдат започнати процедурите. Можем ли да си представим Европейския парламент да попита, да поиска от комисията да започне такива процедури. Всъщност, какво ще бъде следващото, което да очакваме? Нов акт за изпълнение и изобщо можем да си представим Европейския парламент да следва тази линия. Кейс Уембър. Благодаря, господин председател. Ще да задам един много специфичен въпрос, който може би ще очуди аудиторията. Относно последните еквивалентни реш... Е, решения е, и между Европейския съюз и Съединените щати. Защото когато, когато, става, когато става дума за, за, новия, за, за новият договор, по който, новото споразумение, по което се работи, тук вече не става дума само за един еквивалент, за сравнение на екви, еквивалентността, става дума за една много по-различна е, закон, е, законодателна правна система и съответните принципи, които проистичат от това. А, има и също така разлики в а, е, концепцията за финансова стабилност. така че и, както и е, капиталните изисквания в различните режими не са и едни и същи. Така че струва ми се, че, че тук е левереджа не е, не е, до, не е в, на добра, в добрия вариант. Така че екви, екви, еквивалентността трябва ли само да се основава на ам, съображения, свързани с финансовата стабилност или не? И като ви слушах всички а, днес, къж, кажете ни, а, какви са а, а, пуките, които можем да а, да, да вземем и на които да стъпиме на, на, основа, на основата на анализите, правени до сега и на основата на функционирането на Омнибус 2 до тук. Благодаря, господин председател. Този въпрос е свързан с надзора на така наречените CCPs. През 2011 Европейската централна банка сметна, че има деноминирани транзакции, които трябва да бъдат включени в европейската област по причини свързани с стабилността. Това повлия веднага върху Обединеното кралство като един от най-големият капиталов пазар а, а, извън еврозоната. И, и през 2015 година съдът каза, че Европейската централна банка е всъщност нямал компетенции да вземе такова решение. А и в последствие днес може да има услуги без значение от мястото по регламентът за различните капиталови изисквания, те трети държави също могат да оперират в Европейския съюз, ако а, са представили, ако има система на еквивалентност. Тоест, след Брексит, е, Обединеното кралство може да се превърне в много важен пазар, който да оперира при вас, като е извън Европейския съюз. Не смятам, че режима на еквиваленциите е бил всъщност създаден за подобни големи обеми, а, като тези, които ще се получат след Брексит. Комисията смята ли, че заключенията на Централната банка от 2011 а, за правилни? Комисията смята ли да упълномощи ЕЦБ а, да има надзорен а, надзорен характер в случая и дали може, дали това може да се случи, когато имаме системично големи обеми. И така, Оливия Гарсан първо да отговори. Благодаря, господин председател. А, разбирам, че нямаме целият ден, трябва да сме кратки а, по тези въпроси, но а, ще се опитам да групирам въпросите. Не знам дали ще успея да отговоря на всички. И ще се опитам първо да отговоря а, на въпроса за дериватите, а, които в момента са в клиринговите е, къщи в Лондон. Това е по компетенциите на ЕЦБ. Мисля, че човека, който ми го зададе, всъщност напусна залата. А, не, в такъв случай няма да се занимавам с този въпрос, след като лицето дори не слуша, не иска да чуе отговора. А, ще спестя време. И така, връщам се на въпроса на господин Балц. Относно философията, когато обясняваме дериватите, имаше един а, специфичен въпрос за инструментите, ако правилно ви разбирам и както и ЕЦБ, става въпрос за а, монетарна политика и от правна гледна точка, това, което разбирам е, че трябва да се промени член 22 от регламента на ЕЦБ. И ако комисията реши да започне този процес дори днес, няма да имаме резултати на време. Е, темата е много предиз... пълна с предизвикателства. И а, искам като цяло да представя този въпрос в общата ни философия, която е обяснена в работния документ. В крайна сметка става въпрос за а, сумите е, и за количеството финансов или системичен риск, наречете го както искате, който да позволява на някой друг да управлява. Идеята тук е, че трябва да позволите на други а, трети страни, на които имате доверие, да управляват риска, защото а, имаме глобална система. Ако кажете не, не, не, не искаме никакви финансови рискове да бъдат управлявани от трети страни, всъщност ще увеличите фрагментацията и това няма да бъде добре за економиката по света. Особено не и в Европейския съюз. Така че, разбира се, а, има и граници, които трябва да решите. А, да, да делегирате, така да се каже. Колкото по-голям е риска, толкова повече гаранции искате и съответно искате повече а, причини за доверие в третата страна. Това е ключовият елемент в а, преговорите с Съединените щати, но това беше ключов елемент и за двете страни. А, тоест, те имат ли ни доверие, достатъчно доверие да управляваме техния риск и обратното. Разбира се, крайна сметка всеки от нас е отговорен първо пред своите политически институции и за финансовата стабилност в своята област. И а, нормално е да се изисква това условие първо. Така че това, което се опитваме да направим, е да видим начина по който ще прилагаме еквивалентностите мисля, че сме го описали достатъчно добре в работния документ, а именно да имаме една такава скала, един мащаб на изискванията. Колко големи да са изискванията, в зависимост от риска, как се управлява той и какво е чуждестранното законодателство. Въпросът, който вие се задавате в крайна сметка, има ли край? Има ли граница, от която нагоре не можем да приемаме повече? Това е много политически въпрос, това е много техничен въпрос също. Аз а, няма да отговоря на политическата страна, мога да отговоря повече на техническата. Но въпросът е много добър. Разбирам, че си имате възгледи. Всъщност това е само за да избегнем еквивалентността. Ние всъщност... Donner de la transparence à la façon dont nous l'appliquions. Et montrer... И всъщност ние бихме искали да покажем, че е, тук нямаме дискриминация, имаме кохерентност. Разбира се, е, има е, момент на оценка, който се прилага тук, обаче ние бихме искали да прилагаме този метод по е, недискриминационен и добре балансиран начин. И това се отнася също за. Е, Нека да премина на английски язик. Да, връзката с актовете по изпълнение. Ако искате да, да имате доверие, да, да получите доверие в управлението на еквивалентностите, особено начина по който то се прилага на практика, може примерно да се приеме, че законодателството на другата държава всъщност имат големи разлики, но а, да, да се гледат прилагането на практика, е нещо, което един надзорен орган обикновено може да реши. Това включва в този случай много добро сътрудничество с а, а, законодателните органи на третата държава. А, те трябва да ни представят а, идеите си за промяната, ако се налага такава, и трябва да се действа много бързо и а, да се каже най-вече какви промени смятат да направят дали смятат да, за да знаем ние дали ще замързим или ще, ограни... или ще спрем окончателно еквивалента. Не можем да си позволим месеци дебат, както става в парламента и съвета. Да, съгласен съм, че има едно общо разбиране, че така трябва да се работи и предполагам, че комисията никога няма да предприеме подобна стъпка без да информира някои а, от другите органи за подобна стъпка, или поне няма да, без да го обявим пред съвета Екофин, но делегираните правомощия а, смятам, че все пак е най-добрият начин да се управлява подобен тип ситуации. Същото въжи и за даването на еквивалент а, важно е, а, има системен риск, това политическо решение ли? В истинския смисъл на думата имам съмнения. Дали не, не го политизираме прекалено много? И а, може би не съм отговорила на всички въпроси, но а, не се колебайте да се обърнете пак към мен. А сега Стивън. First, uh, focus on the... Нека първо да се спра на въпроса, свързан с централните контрагенти и по какъв, какъв е каква е разликата между надзора на централните контрагенти в Европейския съюз и в трети страни. Има ли при оценката на риска трябва, предполагам, да се вземе обема на финансовите пазари и на изискванията. Ето, например, ако, спе, е, ако сравниме европейските и е, американските пазари, за европейските необходими и за нашето законодателство най-важното е да имаме финансова стабилност и, и нямаме никаква възможност да упражняваме надзор на големите рискове, които биха могли да бъдат предизвикани от американските а, пазари. Тоест, нямаме нито е, надзорни инструменти, нито е, инструменти за прилагане на мерки за реагиране на е, подобни явления. Тоест, ние просто разчитаме изцяло на американските регулатори за това. Но в други юрисдикции, като например не в Азия, също се има, може да има същи проблеми. А, а, английските, а, бри, бри, британските CCP, централни кон, контрагенти, са изцяло регистрирани. Така че ако ги сравните с американските, разликите са доста значителни при, при в Съединените щати имате колегиуми на надзор, докато в Европейският съюз нещата са много по разли е, има много по-строги правила. И Европейската централна, централна банка също има правомощия, които нямат а, другите банки. Така че, както виждате, моделите са доста различни в зависимост от това дали разглеждаме Европейския съюз, Съединените щати или азиатския пазар. А от а, микрофинансова перспектива еквивалентност се търси там, където смятаме, че има някакви а, разлики, докато за всичко останало а, разчитаме на а, съответните уверения, които могат да бъдат предоставени от а, регулатора. А, колкото до деривативите, ние осъзнаваме, че в зависимост от договорености, които постигнем, може да има движение по-скоро към Съединените щати, на фирми и на други. Така че, колкото до а, законодателството омнибуси трябва ли да а, продължиме по този път. Малко ми е трудно да дам а, някакъв а, отговор, но при всички случаи смятам, че никога няма да има пълно хармонизиране на законодателствата, тъй като бизнес моделите и пазарите са различни едни от други. Сега продължаваме с въпросите с Вен Гигъл. Think... Uh, Съвсем накратко. Това, което ме изненадва и което искам да, да чуя от вас като отговор, е, ако виждаме колко сложно ще бъде, колко сложно беше да се осигури също ниво на регулация на надзор в 28-те държави членки вътре в Европейския съюз. И сега е, търсим правила за еквивалент. Питам се, е, няма ли всъщност да отнеме страшно много време да се провери и законодателната ситуация на партньорите и техните надзорни практики? И в един момент се дава примерно еквивалент. Откъде намираме ресурсите да проверяваме как се променят нещата и как наистина става прилагането на практика? Къде са тези ресурси? Колко персонал имате да вършат тази работа? Моето впечатление е, че ние не успяваме да осигурим пълен, пълна синхронизация на надзора дори на европейско ниво. А пък как тогава ще следим всички тези различни решения с трети държави? Какви ресурси имате? Това не ми е ясно. И мисля, че това е един критичен момент, особено като става въпрос за Брексит. Априори Обединеното кралство ще получи еквивалентност но нещата могат да се изплъзнат от контрол, да тръгнат в друга посока. Къде ще са ресурсите за следене на ситуацията? Считате ли, че имате такива ресурси, за да следите препоръките, и, а, които да, сте дали, дали те се спазват? Благодаря. Госпожа Аниман се няма. Господин Мато. Аз, президенте. Благодаря, господин председател искам да сравня еквивалентността с глобалните стандарти. В системата на еквивалентност можем да кажем, че тази система е по-скоро евроцентрична. И както каза господин Валца, колкото от нашата гледна точка и от гледна точка на развитието на финансовите услуги би било, може би, в наш интерес да наблегнем на международните стандарти за наистина постигане интеграция на, един, на глобалните пазари. Сега много, многократно, многократно сме чували критики по този повод – и, но, но може би грамката, която приехме за банковия сектор, може да ни послужи като пример. Така че, моят въпрос е, може ли международните стандарти да бъдат един, една альтернатива на системата за прилагане на еквивалентност? Yes, thank you, Chair. Um... Благодаря, господин председател. Радвам се, че примера с централните контрагенти бе посочен, защото той наистина е от основно значение. В бъдеще най-вероятно може би ще трябва да преминем от един силен режим на еквивалентно с трети страни през екстратериториалната територията териториалността към репатриране. Ако, например, не разгледаме законодателството, което прилагахме до сега, не сме подготвени за, то, за това преминаване през нови е, етапи към екстратериториалност, към а, репатриране. Нямаме и необходимият персонал, както правилно каза Свен. Но, а, за, за, защото да речеме в Европейският съюз можем да имаме надзорни ор... секториални надзорни органи, които да отчитат е, всички явления, но това не можем да го имаме в трети страни. Ето, Съединените щати прилагат все повече и повече принципа на екстратериториалността как, как ще действаме ние в бъдеще, за да можем наистина да следваме този пример на прогресивно минаване през различните. Благодаря. Две ключови понятия в законодателството. МИФИТ, който трябва да бъде приложен до 2020 и има също така един член, който говори за еквивалентите при търговията с трети държави. Работите ли вече по въпроса и кога очаквате да се получат решенията за еквивалентност относно МИФИТ? Благодаря. Благодаря, Оливие. Благодаря. Въпросът за ресурсите на Свен Гиголд. Ако искате да ме накарате да ви кажа, че примерно имаме три, примерно, отдела или така нататък, с колко персонал, не. мога да ви кажа, че това, което правихме за две години е, че пренасочихме от, се пренасочихме от законодателство към прилагане, правоприлагане. Не само на единия пазар, но и въобще като цяло в държавите, с които търгуваме. Вярваме, че това е, е начин на действие. Е, не можем да се оплакваме само, че индустрията не иска да инвестира, ако всъщност ние ги държим в една постоянна несигурност относно правилата трябва да се сръточим върху а, правоприлагането, е, както и така наречения call for evidence. И а, да не продължаваме само да разглеждаме доклади, които а, са на теория, без да има никакви ясни случаи. Така че трябва да се съсредоточим върху факта, че законодателството се прилага на практика и е, третите държави, с които имаме еквивалентности, ще искат наистина да продължат бизнеса с нас. Това засяга не само нашите ресурси, но и ресурсите на агенциите. Когато говорим за надзора, мисля, мислям, че можем да го направим. може би ще има все пак някои промени, но като цяло смятаме, че еквивалентностите са необходими. Другият вариант е просто да се изолираме от целия свят и хората, които а, правят бизнес, ще дават и инвестиции и ликвидност в Европа. Не смятам, че това е правилното решение. Това ще има голямо влияние върху ресурсите да, световните стандарти, въпросът за тези световни стандарти, това не е альтернатива. Това е основа. Ако нямате световни стандарти, много трудно можете да направите еквивалентности. А, световните стандарти са кръгълния камък. А, защо всъщност правим такива еквивалентности? А, защото системите понякога са много различни от нашите. Е, ето, погледнете и Съединените щати, но ние имаме международно приети стандарти. Световните стандарти са полезни за еквивалентностите. Те се служат един вид ориентация а, спрямо дискусията, на къде да върви тя. Защото сме се споразумели по основни принципи. Дали те могат да бъдат замесени? Не. А, просто може да имаме една съгласуваност. А, иначе единственото, което може да се получи е така наречения тила. А, не знам дали сте проверявали наскоро а, законодателните предложения под ФИЛАК. Е, около 60 или 70 така наречени предложения моста има. И когато става въпрос за законодателство, трябва да направите избори, които не винаги а, е, са а, е, обясними ясно по, по международните стандарти. Така че не може да има замяна. Понякога можете дори да се чудите, а, е, както при международните счетоводни стандарти, че а, ние прехвърляме права на международни институции. Но ето това е единствената, единственият орган, който напълно прилага международните стандарти. Та, въпросът на Якоб Ван Айсеке за Мифид. Да, работим по темата. Изпратихме ни въпросници на различните юрисдикции, които проявяват интерес, защото не всички проявяват но има елементи, които са много важни за европейската индустрия. Тези еквивалентности по МИФИД са наистина важни. Те продължават техническата дейност, някои вече отговориха. Не мога да ви кажа колко еквиваленции ще дадем, но смятам, че ще успеем до 1 януари 2018. И въпросът на Якоб. Има, както вече казах, а, доста неща, които можем да направим, за да отразим по-добре в законодателството принципите, а, които считаме за важни. Те понякога са развити с практика, понякога а, не. Дали има нужда, така както го каза и госпожа Перес, а, да, да имаме един пакет както омнибус? евентуално е възможно. Това ще помогне, може би, не знам. Но това, което търсим, е да имаме широк набор от възможности между това, което правим и да кажем на света, ето така тълкуваме статутите, ето така ги прилагаме. И смятаме, че на този етап това е достатъчно, за да покрие всички възможни ситуации на еквивалентностите има ли нужда да а, дадем по-силно правно основание? Може би. Може би, но това те първо ще се дискутира за в бъдеще. Има ли предимства да се прегрупират нещата, за да напреднем в текста? Е, това е вид политическо решение. В търговията трябва да сте бързи и ефикасни от една страна, а пък от друга страна, трябва да има добра организация. Сега, кой иска да вземе от думата от нашите други оратори? Господин Бернардини. Първо, първо. По въпроса на Ген за надзорната конвергенция. Смятам, че наистина много навременно обсъждаме нещата тук. Така че сега е, сега е момента да е, създадем онези силни надзорни органи, които да могат да доведат до конвергенция. Сега е момента също така да а, обединиме ресурсите за постигане на този надзор на конвергенция. По въпроса за пълната еквивалентност. А, ние първо е необходимо да имаме ресурсите, за да можем да разглеждаме нещата от гледна точка на надзора, за да можем да дадем съответната основа на регулаторите в трети страни да разберат нашата система. Също така риска и управлението на риска аз съм абсолютно съгласен с казаното от Оливия относно глобалните международни стандарти, които не заместват процеса на установяване на еквивалентност, но те са основата на, на целият процес. Защото в, при липса на е, на силни, между, на ясни международни а, стандарти в областта на застраховката, примерно, въобще ня, въобще няма да може да бъде възможно да се работи. А на основата на тези а, критерии. Много юрисдикции на трети страни приемат законодателство, което е по-приближено до нашата Вярно, е, че в сектора на за, за страховките е, е доста по е, доста по-различен, но и сега въпроса с ресурсите мисля, че да, да, да питаме председателя на ЕЗАС, че дали има достатъчно ресурси. Той, ня... той естествено ще ни каже, че няма достатъчно, но... Съгласен съм, че наистина а, тук работата е много трудоемка, но същевременно Смятам, че имаме и необходимия потенциал, както в Европейския съюз, така и извън него. Сега, от, от, относно а, различните етапи, пъл, пълно, пълна еквивалентност а, в сравнение с репатрирането. Разбира се, има и едно средно междинно решение, което много, много често се а, приема и на което най- най-често се оповават а, регулаторите на трети страни. Така че струва ми се, че това трябва да бъде взето предвид и да не го забравяме и също и също така да, да си помислиме има ли възможност да се е, прилагат екстратериториални надзорни е, мерки и какъв, какъв, какъв е начина за конвергенция към европейската регулаторна система или също така и а, обратното движение, т.е. приемане на някои елементи от а, другите системи, които да бъдат инкорпорирани в нашата. А, колкото до МИФИТ, в момента подготовката върве и в Европейския съюз, идват нея за прилагане на МИФИД след 2018 година, господин Ене. Наистина, надзор, надзор е един труден процес, колкото до пруденциалния надзор над субектите в Европейският съюз това се извършва от европейските съответните органи. Така че проблема тук е дали в, когато издавате разрешение, разполагате с необходимата и релевантна информация за, да речем, дейностите на дадени фирми и дали рисковете наистина са оценени по, ефективна, по ефективен начин. Комисията в прегледа на, на директивата смята, че когато риска е над известно равнище, той трябва да бъде оценен от надзорните органи, но и Струва ми се, че има един проблем, който е недоценен. Да, въпроса на предвиждането. Примерно в случай на криза, можете ли да оцените дали какви ще бъдат загубите на предприятието май, майка и на, съответ, на съответните клонове. Мисля, че също така е, размишления по тази тема биха спомогнали за установяване наличието на еквивалента на, трета страни, на трети страни. В... Колко, колкото до а, е, съответствието с е, международните а, стандарти, И В момента разполагаме с доста подробна информация относно начина по който трет, юрисдикции на трети страни спазват международните стандарти и на основата на това можем да вземем информирано решение за еквивалентност и на ГИЛ. Благодаря. Комисията дава наистина добра идея за това как, какви са проблемите, с които се сблъскваме днес. И съм сигурна, че след днешните разговори със сигурност ще следват нови реформи. Просто не можем да продължим по начина, по който караме до сега. Важно е, каквито и реформи да имаме, да са справедливи, да работят на практика и да избегнем супер изисквания за еквивалентност, т.е. да не налагаме на трети държави неща, това, което дори ние самите не сме приложили тук в 27 или 28 държави членките. Въпросът ми е как всъщност ще гарантираме, че ще получим правилно равновесие? Винаги а, извън Европа ми се казва, вие сте една затворена крепост. Как можем да кажем, че ще се постигне правилният баланс? И дали еквивалентността да се даде или не, не е чисто техническо решение или пък чисто политическо? Как също да гарантираме, че няма да има едно политическо състезание с а, тези еквивалентности. А, правите предложение, че има нужда повече, от повече инспекции, както и достъп до данните на трети държави. Да, така е, но а, вътре. А, наистина, отвътре погледнато, тези инспекции могат да са и субективни, могат и да са много ам, трудоемки. Как ще решите този въпрос, особено в случая с Обединеното кралство. Погледнете, 300 над 300 хиляди продукти, пристигащи в Европа, в Европейския съюз, над 500 хиляди различни организации. Как точно ще решите този въпрос? Как ще го управлявате? Имайки предвид, че Обединеното кралство ще има еквивалентност в момента на излизането, може би ще има някакъв друг механизъм. И накрая по централните контрагенти и техния надзор. А, знам, че някои искат допълнителна информация относно риска и институциите, но все пак а, има силни аргументи, че само а, трябва да наблегнем на сътрудничество между надзорните органи. Какво мислите по този въпрос? Благодаря. Следващият господин Столоян. Благодаря, господин председател. Имам въпрос. да се предположи, че тези критерии за еквивалентност са напълно изпълнени от банковия сектор в една трета държава. да кажем, примерно след две години това ще е Обединеното кралство. Можем ли в такъв случай да кажем, че ситуацията ще бъде еквивалентна на един вид европейски паспорт? Нина Гил използва 50% повече от времето, което и трябваше, а пък вие компенсирахте с 50% по-малко. А сега Педро Перейра. Обригадо, президент. Благодаря, господин председател. Мисля, че след като казахме повечето неща във връзка с системата на еквивалентност на трети държави, и повечето колеги наистина изразиха много голяма загриженост, също така изразиха и своите убеждения – в този момент аз искам да се спра на една точка е, системата за ликвидация на банките, защото това също води до проблеми с еквивалентност с системите на трети държави и води до там също, че се налага изискването за кохерентни действия на Европейския съюз, когато той действа в световен мащаб. Когато става дума за еквивалентност на трети държави, ние знаем, че директивата за ликвидиране, ликвидация на банки не предвижда е, клаузи за еквивалентност. Обаче е факт, че е, ликвидацията на една банка може да има въздействия с трансграничен характер и то върху трети държави. Най-вече когато става дума за банкови концерни, които действат е, в целия свят. И това всъщност е причината, поради която аз смятам, че тук има проблеми с еквивалентността, които не са разгледани в достатъчна степен. Имам предвид използването на концепциите за ликвидиращата единица или пък ликвидацията и структурите, които са свързани с нея, ако прехвърлим всичко това на европейско равнище. Тогава би било необходимо да имаме съвсем и ясен ясна процедура за ликвидаторите, такива каквито има в трети държави и трябва да се види дали правилата за еквивалентност могат да бъдат полезни в подобни ситуации. И сега преминавам към втория въпрос. При втория въпрос става дума за а, договорен бейл-ин, член а, 55 от директивата и аз имам известни съмнения, че тази клауза, уреждаща изключения, може да реши всички проблеми, които възникват тук. Но тук също можем да си зададем въпроса дали в случай на взаимно признаване, т.е. в рамките на система на еквивалентност, този, е, тази еквивалентност може да бъде полезна. Може би това е, би било принос към разглеждане на общия въпрос, който зададе първаш Берес. Е, всъщност, дали ние да имаме една хоризонтална система при еквивалентността. Да или не? Оливие. Благодаря. Втория въпрос всъщност е, допълва първи. Може би трябва да повторя нещо, което казах в увода. Еквивалентността еквивалентност не означава, че имате едни и същи правила. Еквивалентност означава Разбира се, това, това зависи от е, степента на взаимо свързаност на съответните юрисдикции, това означава, че ние разчитаме на техните правила и че техните правила дават резултати, които са еквивалентни на нашите. Колкото повече са взаимосвързани нашите режими и системи, толкова по-голямо е доверието. Съгласна съм, съгласен съм с че госпожа Гил, че по принцип след Брексит практиките и правилата ще бъдат същите като преди. Така че ще, ще има по принцип достатъчна степен на доверие, но това разбира се ще трябва да бъде анализирано допълнително. Това е което мога да кажа до тук. Второ. а, е, Британската банка няма да има паспорт. Не. Защото паспорт е нещо, което получавате, ако сте член на единния пазар. А Британската банка и е, Обединените кралство няма да бъдат е, членове на единния пазар. Така че ще видим какво точно ще получат тех. Андрея спомена някои сектори, в които има еквивалентност. А, а, там, където не, не, няма еквивалентност в Европа, ми това е защото няма нужда от еквивалентност и всъщност договорите гаран, гарантират равнопоставеността. Така че Да, крепостта Европа не, е, не, не е най-правилното, защото ние сме, може би, е, най-отворената зона в света относно финансовите услуги. В областта на финансовите услуги. Госпожа Гил, вие споменахте нещо, което точно за което казвам. Ако някой вече не е част от а, нашата а, система, а, ще трябва да има допълнителните, допълнителните проверки, като вътрешни проверки, както е в момента е с а, Съединените щати. Да. Кол- колкото повече прилагаме този модел с а, юрисдикции, които имат последици върху нашите пазари, толкова повече ще бъде голямо и нашето участие. И на въпроса на господин Педера. Мисля, че тук има едно недоразумение няма преструктуриране на системата на еквивалентност, защото не е било необходимо. В, при преструктурирането е необходимо сътрудничество, а не еквивалентност. Ако а, примерно трябва да се преструктурира голяма банкова група или конгломерат. Необходимо е да има система за едновременно преструктуриране на цялата група. Защото инак ще имаме а, отрицателни последици. Така че тук не става дума за еквивалентна система. Просто не виждам какво може да. Е, къде може да има еквивалентност тук. Не. Тук въпро... въпросът е е да се прилагат международните стандарти, да се разбере кой какво точно трябва да прави и прави. работиме нали, в в тясно сътрудничество с а, колегите от други рез, р, а, юрисдикции. Ако примерно се случи а, някакъв шок в банката, по какъв, в този банков конгломерат, как, какви ще бъдат последиците? Тук проблема е, а, е при, тук става дума за, за, за, за бейл-ина и за облигациите. Ако в Европейски съюз, примерно, ед, единия съвет за преструктуриране е, реши, че няма е, еквивалентност, то тогава тези, тези книжа няма да могат да бъдат навели. Благодаря, Стивен Майор и след това Андрея. Благодаря. А, искам да отговоря първо на предложението, че едва ли не сме вдигнали една крепост в Европа и че е много трудно да се влезе тук. Е, искам да повторя казаното от Оливие и дори да повторя това, което казах и в началните си слова. Всички сме в една ситуация, че ако нашите участници на пазара искат да отидат е, да работят извън Европа, също трябва да, да отговарят на пълни регистрационни и надзорни изисквания в съответната държава е, и съответно те разчитат на чуждестранният регулатор. Така че смятам, че а, не е правилно да се каже така. Разчитаме един на друг в решенията и след това, в момента в който се вземе решение, след това вече има свободен достъп и по този начин се намаляват и разходите за управление на европейската система. И не смятам, че е подходящо да се говори въобще за крепостта Европа. Второ, аз а, винаги съм казвал, че трябва да търсим възможности за увеличаване на а, получаването на информация от трети държави и да имаме по-добро сътрудничество с надзорните органи от трети държави. А, в този случай работата е не да се удвоява работа на националните регулатори, а по-скоро да се съсредоточим върху тези рискове, които са важни за Европейския съюз и да помислим, имаме ли гаранции, че третите държави всъщност дават същия приоритет на европейския риск, както на техния си риск и визверса. Обратното. И а, регулаторите винаги се е, съсредоточават първо върху рисковете в собственото им законодателство. Така че е, е напълно рационално да се мисли така, т.е. не е просто да се да, да избегнем да правим дадена дейност, а просто защото така не ще трябва да разчитаме на регулаторните органи в трета държава. Как да се финансира това? А, вижте, чрез такси а, някои считат, че е асиметрично. Не е така. Ние искаме а, такси от а, органите, които биват контролирани от ЕСМА, а не можем да оставим без никакви такива такси всички останали външни органи, които а, също биват контролирани от ЕСМА. Е, така че е, смятам, че трябва да се ориентираме по-скоро в, основ... в, в една такава система на такси. Благодаря. Андрея. Благодаря. И аз искам да а, кажа сходни неща, като казаното от Оливие за резолюциите. А, преструктурирането. Имаше едно, а, преструк... Е, една е, такава ситуация миналата седмица, а, която говориш, говореше за преструктуриране в трета държава. И сътрудничеството и сътрудничеството и структурите а, говореха за един такъв международен бейлин. И а, предприятията в а, другото законодателство можеха по този начин да използват пълноценно всички инструменти в случай на а, проблеми. Разбира се, колкото по-голямо е сътрудничеството, колкото повече сходност има между инструментите в Европейския съюз и извън Европейския съюз, толкова по-лесно е да има един план за преструктуриране, който може да се а, базира и да разчита на властите в третата държава но е важно да имаме тук всички инструменти, за да гарантираме, че имаме солиден подход в случай на криза в съответната юрисдикция. Благодаря. Габриел не иска думата. В такъв случай приключваме дебата. Благодаря ви. Благодаря на комисията, на агенциите, благодаря ви за участието в тази дискусия. Точка разни няма нищо да каже. Следващото ни заседание ще бъде заедно с бюджетната комисия в Страсбург 7.30 вечерта, понеделник 13 март.